Uh, good afternoon, dear ladies and dear gentlemen. Уважаеми колеги, добре дошли отново. Новата структура на пазара. Това е темата на днешното изслушване. Как ще създадем стъпка по стъпка енергийния съюз? Това е другия важен проблем. В този контекст, естествено, структурата на пазара е много важна. Пазарът, единият пазар е създаден нощ преди много-много години и той почива на електроцентрали, въглешни електроцентрали, атомно-атомни електроцентрали, но през последните 30-40 години ние започнахме да променяме нашите енергийни ресурси и начинът на производство на електроенергия. Говорим и <clears throat> за газови доставки също така. Така че а, има вече нужда да мислим за нова структура на пазара и за създаването на вътрешен пазар за енергия. През юли миналата година Европейската комисия започна публични консултации за новата структура на пазара, за да преосмисли законодателството в областта и най-вече в областта на е, производството на електроенергия. Това е нашият основен проблем е електроенергията и пазара за електроенергия. пазара на едро, електропреносните мрежи и така нататък. Това са все много-много важни неща. Бе решено да се направи един доклад. Докладчикът е Вернер Ланге. Това е доклад по собствена инициатива. В този доклад той ще направи някои предложения на комисията. А целта на днешното изслушване е господин Ланге да може да чуе, а и всички ние да чуем презентации на експерти и оттам да започнем да работим по доклада. Изслушването ще бъде разделено на две на два панела. <clears throat> Ще има въпроси и отговори след всяка сесия. Експертите ще имат възможност да направят своята презентация за по 10 минути. Ще помоля колегите да ограничат своите изказвания в рамките на 2-3 минути. Ще видим до кога ще, доколко ще ни стигне времето. Това се налага, за да може експертите после да отговорят. И сега искам да започна с нашия докладчик, господин Ланге. Господин Ланге, моля, въведете ни в материята и опишете общата картина на проблематиката. Благодаря, господин председател. Много благодаря за организирането на това публично изслушване. Изключително важно е за нашето становище, е, което ще засяга бъдещото законодателство, да чуем гласовете на експертите. Не само е, да имаме достъп до становища, но да чуем наистина и експертните мнения. Благодаря им за тяхното при, присъствие. От, на, на 15 юли 2015 година е предложението на комисията. Парламентът започна да работи по тази тема половин година по-късно. И моят доклад вече е преведен на всички езици. Аз от няколко седмици работя по темата. Аз се ориентирах по предложенията на комисията. Някои точки С някои от точките в доклада се занимават и експертите в презентациите си. Не всичко е отразено в моя доклад. След това изслушване ще уточним срока за подаване на изменения и след Великден в рамките на срещите с докладчиците в Сянка ще имаме първите дискусии с колегите от нашата комисия. И така, новата структура на енергийния пазар, това е цел, която се преследва вече от 20 години. Спомням си през 90-те години, особено в сектора на, на електроенергията, тази дискусия се водеше особено интензивно. Целта на която си поставяме сега, е дефинирана в съобщението на комисията. Трябва да има ясни сигнали за цените, е, трябва да има европейски стимули за енергийните доставки, за сигурността на енергийните доставки. Трябва да има ясно целополагане в политиката за енергетиката, да има ясна концепция за възобновяемите енергийни източници и за конекторите. Е, възобновяемите енергии играят тук водеща роля. Когато погледнем националните енергийни пазари, ще видим, че енергийният микс е много различен. Разликите са очебийни. В този смисъл европейският подход е много необходим. Парламентът е много заинтересован да подкрепи този европейски подход, така както предлага комисията, естествено като се вземат предвид националните особености и източници. Тук няма да има пред препоръки да се премахне даден енергиен източник, било то въглеща или атомна енергия, но ще бъде заложено предимно на възобновяемите енергийни източници, на тяхната подкрепа и за укрепване на националните капацитети. За това също ще се говори в предложението на комисията и в моя доклад. Освен това, какво прави впечатление тук? Държавите членки се опитаха през последните години да въведат капацитети. Това се случи в повечето държави членки. Механизмите за капацитета обаче накърняват пазара. Според нас, един общ пазар на електроенергия е най-добрият начин за да се осигурят сигурността на доставките. За това не би трябвало да има интервенция от страна на държавите. От правна гледна точка пазарите на капацитетите са нещо много трудно а, да, да бъдат регулирани. регулирани <clears throat> имаше, а, имаше подвеждане под отговорност на Франция в този смисъл. А парламентът обаче дискутира отворено по всички въпроси. В крайна сметка, в рамките на нашата комисия трябва да и изготвим една обща, до голяма степен поне обща линия, която да представим на Европейския парламент. Това е моята цел. Значи регулирани цени. Дали могат да бъдат премахнатите, да или не. Това е един от въпросите. Операторите. Каква ще е тяхната роля? Как да подкрепим как да подкрепим възобновяемите енергии и да ги отделим от държавните субсидии. Трябва да помислим и за собствениците на разпределителните мрежи, така както предлага комисията. Това са някои от най-важните, най-важните въпроси. Тук спирам и връщам думата на председателя. Благодаря ви. Благодаря господин докладчик. Това бяха първите ви забележки. Естествено ще говорим за тях в последствие. Първият доклад от нашия панел ще бъде на... Искам да го представя. Вие знаете, този пазар трябва да служи на економиката на бизнеса, на потребителите, но без производителите на енергия ние не може да направим нищо. Така че енергийния пазар е- на електроенергия трябва да бъде и за тях. И така, истинският успех е това, към което се стремим в името на гражданите. И така, първият а, оратор е господин Риос, председател на Асоциацията на производителите на електроенергия Ойре Електрик. Седалището на асоциацията е в Испания. И така, той ще представи позицията на електросектора. Имате думата. Thank you very much, Mr. Благодаря, господин председател. Нека първо да ви благодаря е, за поканата. Благодаря на е, Комисията по промишленост и изследвания е, към Европейския парламент е, за възможността да говоря с вас. Ще започна с е, е, сметките на потребителите. Е, това е, може би, е, една от е, важните теми, която ще обсъждаме е, днес как е, всъщност изглеждат, как са представени тези е, сметки и какво се променя между 2008 2014 2015 година. Е, три неща плащат нашите потребители е, по отношение на електроенергията. Първо, за самия електрически ток. Това са разходите за доставката. Освен това, те плащат и за преноса до домовете и освен това плащат данъци и е, други разходи. Е, една голяма част от е, случаите, е, в които потребителите имат разходи, всъщност не са свързани точно с доставката на електричеството. намаляха с 7% тези разходи като всъщност разходите за мрежата е, се увеличиха с 18%. И това на практика е, означава е, повишение. Повече от 36% от е, сумите, които се заплащат, са всъщност е, за данъци и, е, така да се каже, разходи, свързани с политиката. По същия начин стоят нещата не само в моята родина, но и в Германия и в много други страни, Франция и така нататък. От как... Защо всъщност толкова бързо растат данъците? И това е свързано най-вече с е, електроенергийната ефективност. Ние сме на път е, да декарбонизираме економиката. Но а, е, ние се нуждаем а, от много повече електричество по пътя към декарбонизацията, за да заместваме петрола, газа и другите конвенционални а, горива, от които се добива а, електроенергия и е, същевременно трябва да гарантираме на нисковъглеродна продукция на електричество. Така че е, за момента, от гледна точка на устойчивостта, като че няма много смисъл в тази трансформация, защото ние всъщност продължаваме да използваме петрол, най-вече, а също и газ за отопление. Но също времено мислим за електродвигатели. И така, е, потребителите виждат всъщност най-вече нарастването при тези постоянни разходи на сметките си и е, не виждат истинските пазарни сигнали в сметките за електричество. И е, всъщност по-голямата част от тези разходи, така да се каже, са свързани или са производна на подпомагането на възобновяемите енергийни е, източници. И реалността в крайна сметка е такава, че е, една голяма част от е, разходите, свързани с подпомагането на един и повишаването на дела на възобновяемите енергийни източници, се заплаща от потребителите. По тази причина електрическият ток става по-скъп. тъй като знаем, че разходите за възобновяемите енергийни източници е съще, са съществени и същевременно знаем, че има една еволюция в крайна сметка във връзка с тези разходи, проистичащи от политиката, която провеждаме, се засилва е, желанието е, да е, разширим системата за търговия с емисии и по този начин да гарантираме наистина една разходоефективна политика по отношение на възобновяемите енергийни източници, която се основава на пазара разходите за мрежите е, нарастват с 18%, както видяхме. Нашата економика се разраства, е, но разходите за мрежите е, остават стабилни. И това е, е в крайна сметка така, е, но е, ние се опитваме да е, се фокусираме именно върху разходите е, в, за мрежата и да намалим тези мрежови разходи. Но е, дали това е правилният път, е, за да имате устойчива електроснабдителна система, вие се нуждаете от по-интелигентни системи, а това изисква нови инвестиции и е, иновации. И е, регулаторните схеми е, по отношение на е, мрежите в повечето е, държави членки на Европейския съюз всъщност не са достатъчно рационални, не са достатъчно оперативни, за да могат да бъдат променяни в желаната степен. И така, какви са разходите за доставката на електричество? Виждате тук, че разходите в Германия намаляват и то непрекъснато с 20, с 30 е, евро, дори и повече за мегаватт. И по този начин всъщност се отделят средства, но те не могат да бъдат използвани за нови инвестиции, защото активите са твърде гъвкави в момента и все още няма сигурен капацитет. Е, е, няма сигурност на доставките. Ние се нуждаем от е, капацитети, ние се нуждаем от по-голяма сигурност на доставките и продължаваме да инвестираме. Един от елементите, който които са достатъчно е, необходими, за да се създаде е, именно е, тази ефективност и устойчивост и на капацитетите и на мрежите, е свързан с ценообразуването и ние би трябвало да е, отделяме много голямо внимание именно на цените, как да ги намалим. Но е, в момента не се забелязва динамика в това отношение. Нашите е, пазари в момента продължават да бъдат стабилни по отношение на цените на електричеството и за момента все още не се е, възприема намаляване на волтажа. А също времено е, този риск от намаляване на волтажа естествено съществува. Е, ние би трябвало при всички положения да се откажем от таваните за цените, ако желаем действително да се придвижим напред. Необходимо през е, годините е, е имало много интервениране, много субсидии, е, което на практика нарушава равновесието на пазарните сили и цените изкуствено се съдържат, така че те не растат толкова, колкото би трябвало да растат. И така, макар че поради оскъдния капацитет. За момента цените растат. Те продължават да са недостатъчно високи, за да се инвестира толкова, колкото е необходимо в нови технологии. И така, ние се нуждаем в пазара на бъдещето енергия е, нуждаем се от е, гъвкавост е, на този пазар и се нуждаем от капацитет. Ние се нуждаем в някои случаи и един пазар, който действително предлага достатъчно капацитет и механизми за тяхното управление. Е, тези три пазара, енергиен е, пазар на гъвкавостта на капацитета, са свързани помежду си и трябва да се създадат едни общи правила за а, е, тяхното трансгранично функциониране. И още един важен аспект, който е от фундаментално значение – системата трябва да е в състояние да оперира адекватно. Ако се нуждаем от пазарна на капацитета, тогава ще трябва да създадем и на регионално равнище съответните адекватни структури и операторите е, да могат именно на основата на е, проведения анализ и създаденото устройство на пазара да оперират е, оптимално. Така че би трябвало да се интегрира регионалното равнище, да се интегрират операторите на електропреносната мрежа. И така, когато ние е, всъщност е, имаме е, пазар на капацитетите е, равен на нула, тогава е, не можем да постигнем истински е, стабилен, устойчив капиталов поток. Ако обаче пазарът е добре устроен е, и позволява оптимално функциониране, тогава ще отбелязваме и растеж. Благодаря ви. Благодаря. Втория ни оратор представлява е директор на Енергийна федерация, госпожа доктор Фуке. Тя е партньор в е, една адвокатска кантора с е, седалище в Брюксел. Става дума за национални е, асоциации за обновяема енергия. Е, тя представлява и тази асоциация и едно конкретно предприятие. Имате думата. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Благодаря, господин председател, господин Ланген, дами и господа. За мен е удоволствие да говоря пред вас от името на АРЕФ. Това е Асоциацията на националните федерации на независимите производители на електроенергия от обновяеми източници. За нас е удоволствие, ако можем да помогнем сега и в следващите месеци, е, на вашата задача, задачата на комисията, е, а именно търсене на интегрирани енергийни пазари и промяна в енергийната система е, с оглед въвеждане на обновяемите източници във всички държави членки. Аз използвам тук един исторически подход. Илюстри... Бих искал да иллюстрирам всички системи на електроенергия в Германия. Например, става дума за е, минава се през няколко фази, основни технологии, това, което виждаме тук. Сега сме на една фаза, в която все повече обновяеми източници навлизат в германската система но разбира се и естествено и в европейската съответно. Имаме вече конкретни планове и проекти, кое как да правим и съм сигурна, че доклада на господин Ланген в края ще е, даде много ясна и така конкретна основа на дискусията ни и форма на дискусията ни според нас сегашната директива 2009-28 ИСИ за насърчаване на новите е, обновяемите източници в европейски план е нещо като креглен камък. Тя е пример, може би най- крупната е, регионална система е, за, е, така, за насърчаване и развитие на обновяемите в цял свят и добра отправна точка. И именно благодарение на вашия парламент в миналото ние успяхме така да напреднем и е, постави, дадахме тон за, и пример за петролната индустрия. Сега трябва да помислим какви компоненти е, ни трябват е, в е, проектирането на новия енергиен пазар. Има много различия от Юроелектрик и нашата асоциация. Нещата, в които не, по които се, се сближават нашите позиции, че ние трябва да работим за един напълно функциониращ балансиран пазар. Не ни трябват пазари на капацитет, а по-скоро трябва сега по един структуриран начин, пък и приемлив за обществото начин, така че всич, да е приемлив за всички държави членки, чрез старите мощности, независимо дали ядрени или е, въглища, този е, подход да е, да е приемлив. Трябва ни структуриран подход. И, и никоя държава членка не трябва да е сама в това отношение. И ако е, парламента може да е, лансира нещо, да направи нещо, което е сходно с е, е, Съюза за стомана и а, въглища, мисля, че това ще, е, ще свърши чудесна работа за бъдеще. Е, всичко това, знаем, отнема доста време. Но е, сега именно трябва да обединим силите си, за да, да се отървем от свръх мощности в нашия пазар, това е, и старите мощности, това е, е сериозен проблем. Тук е и битката с е, цените и стигам до един е, въпрос, все по-често е, се задава. Време е обновяемите източници вече да са самостоятелни, не ни трябва да ги приоритизираме допълнително в дългосрочен план. Е, по отношение на е, електроразпределителната мрежа, когато става дума за източници, е, различни обновяеми източници. Мисля, че такова мислене е погрешно. Не трябва да е, посягаме на това, защото политическите директивата 2009-28 създаде една рамка на, на сигурност и предсказуемост за много държави членки. Имахме обвързващи цели, което означава, че няма да се разчита на националните равнищи след 2020 година, освен ако парламентите решат обратното. Този пакет за стабилност съдържаше няколко елемента. Един е добро планиране, прогнозиране, е, цели, Второто беше инструменти, като е, механизма е, за премиране. И третия беше приоритетен достъп до мрежата. Всичко това бе нагодено към директивата за вътрешния пазар и енергийната, като директивата за ефективността. И това е изложено в сегашната директива за обновяемите източници. И това бе направено не като самоцел, а защото Европейския съвет и парламента е, видяха и анализирах много точно е, факта, че за да имаме е, надежно е, е, така, лансиране на обновямите източници, трябва да гарантираме взаимосвързаност на електричеството е, и свързване в, към мрежите, за да може да се продава и пре, е, пренася електричество из целия пазар. Това е разписано в директивата е, причините, които доведеха до това са всъщност изкривявания на пазара, създаване на монополисти, да не говорим за старите мощности, които са изградени преди десетилетия и се оперират от о, о, монополисти или по-скоро олигополисти. Имам преди случая с Германия. Така че те не бяха в състояние да поемат обновяемо. Не бихме могли да поемем обновяеми електричество от обновяеми си, ако нямахме този приоритетен достъп до мрежата, сравнено с съответните тарифи. Е, наистина дадахме пример за успех. Е, ако говорим за страната на докладчика, Германия 60,2% е, обновяем, беше обновяемия е, е, дъла на обновяемите източници, а преди няколко години беше само 25%. Е, много други страни, Дания и други, е, са също добре в това отношение. Е, в отделни елементи някои държави членки не са толкова добре. Да кажем, Германия изостава по отношение на транспорта и на биомаса, но от приоритетното същото е достъп. Мисля, че би било пагубно за Европа, ако декарбонизира своя механизъм и своя енергиен свят напълно до 2050. Това ще бъде пагубно за околната среда и ще подкопае сериозно ангажиментите, които бяхме в Париж за, във връзка с глобалното затопляне. Разбира се, ние очакваме е, схеми за подпомагане за обнови... национални схеми за подпомагане за обновяемите източници, но разчитаме и на повече регионално сътрудничество. Това е естествено развитие на нещата и сме свидетели на него. Сега един закон бе прият в Германия за сътрудничество и с подписане на споразумение с съседи, съседни страни. Тоест, е, тук се е, наблюдава една е, естествена еволюция. Не трябва да я спъваме по никакъв начин, а трябва да и е, съдействаме. Нещо, което е особено трудно, е, че има страни, които е, се отдръпнаха, върнаха назад, смятайки, че няма достатъчно економическа мощ или пък под натиск от тройката да под да, под, да променят своят механизъм за подпомагане за обновяеми е, източници. Това е тъжно, защото тези страни е, губят възможности, те изоставят е, в модернизацията по отношение устойчивите източници и губят и работни места, устойчиви работни места. И ако не, създад, не, не променят тази тенденция, те просто ще губят години пред от тук нататък. Е, значи, е, дори е, държави членки България, Испания, които предприеха ретроактивни ретроактивни това е ретроактивни промени, това е всъщност отроба за всякакви инвестиции. Искам, Искам да ви покажа Трябва да е, следим е, развитието на нещата на пазара и промените, които се дължат на обновяемите източници. Е, както казах, това не е, е, е, е идеален пазар. Той започна с твърде много субсидии и но каквото и да е, ние сме свидетели на нова система в, на пазара на, на електроенергия с така наречените върхови моменти и е, в това отношение трябва да търсим повече гъвкавост и ние като потребители трябва да работим по това. Аз е, е, мисля, че говорих твърде дълго това, което правим, трябва да го правим по един е, економически ефективен начин. Знаете е, цените на новите обновяеми инсталации, особено е, крайбрежните и е, фотоволтаичните, е, са изключително ниски тук вече е, трябва да помислим за дългосрочно, краткосрочно и сезонно складиране, съхраняване. Това е, е, тук трябва да използваме цялата си интелектуална енергия, за да продължим да работим е, по устойчив начин в това отношение. Е, с това ще спра до тук. Благодаря. Uh, Сега преминаваме към третия оратор. Това е доктор Тобиас Паубон който е ръководител и член на борда на компанията European Energy Exchange. Това е всъщност една от най-големите, ако не и най-голямата платформа за търговия с енергия. Доколкото знаем, вие търгувате и с квоти не само с енергия, значи с двете неща търговете вие. И така, господин доктор Паулон, имате думата. Благодаря, господин председател, благодаря, е, на, благодаря ви за поканата, благодаря и на господин Ланген за неговия доклад. Този доклад наистина е много задълбочен. Днес искам да ви представя перспективата на перспективата върху пазара от гледна точка на нашата платформа. Тя е структурирана като платформите за други стокови пазари. Ние работим не само с частни компании, работим и с публичния сектор и отговорността тук е много голяма. Тоест, трябва да осигурим прозрачност, трябва да предложим цени и то не само на участниците на пазара, но и на обществото и да увеличим ликвидността на пазара. Ние работим в краткосрочна, за краткосрочната перспектива и за краткосрочната структура и развитие на пазара чрез нашето дущерно дружество. Ние правим договори до 6 години в бъдещето. Не казвам ви това, защото когато погледнем цифрите на пазара, става ясно, че тук не става дума само за търговия, а и за функционирането на целия пазар. Повече от 100 милиона, милиарда евро беше оборота за миналата година на нашата, на нашата платформа. Ние се опитваме да управляваме производството и снабдяването както, краткосрочно, так, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Смятаме, че докладът на господин Ланген върви в правилната посока и предприема правилния подход към структурата на пазара и изпраща ясен сигнал, който е освободен от политическа намеса. Ние също така оценяваме укрепването на регионалното сътрудничество и разширяването на мрежите, което е естествено много важно за целия пазар. Освен това, има схеми за подкрепа на възобновяемата енергия. Тези, всичко това се подкрепя на европейско равнище, което е много добре. Добро. А сега някои за изискванията на платформата. Най-напред, нещо вече бе споменато, това е цената в а, условия на недостиг. Това е един ценови сигнал, който се вижда от всички участници на пазара и се вижда от всички производители на е-, енергия на базата на тази цена те могат да търгуват в реално време и да управляват потреблението и доставките. Що се отнася до краткосрочния пазар, хубаво е, е пиковите стойности да не отсветяват развитието на, дълго, на, дъл, на дългосрочното развитие на пазара. предвиждането в а, един времеви хоризонт от няколко години, предвиждането за развитието на пазара, това е страшно важно, за да могат да се предвидят евентуални колебания на цените. Това е важно за потребителите. Въпреки това, нашата платформа е развила и определени приложения, чрез които се преобразуват пиковите стойности и се отразяват и са отразени чрез фьючерси в дългосрочни договори. Така че аз съм съгласен с това, което бе казано преди малко. Нито един инвеститор няма да иска да купи електроцентрала, ако няма предвиждания за развитието на цените в бъдеще. Това е почти невъзможно. Но ако се продават едни такива гаранции, то най-високите стойности на пазара могат да бъдат предвидени и могат да дадат една представа за гъвкавостта на пазара. И така, на второ място ние искаме да поощрим да има ангажимент към формообразуването на цените – трябва да има стимули за гъвковост и за дългосрочни инвестиции. Ние не смятаме, че трябва да се осланяме на допълнителни механизми, допълнителни към това, което вече съществува като механизми в момента. Както казах, подкрепата за възобновяемата енергия се укрепи пазара, тази подкрепа трябва да бъде интегрирана на пазара. Механизмите са вече на лице. Някои от тези механизми са фьючерсите, но също така и има агрегатори, директ, директния маркетинг. Вече има услуги, които се предлагат на операторите <clears throat> на компаниите за възобновяема енергия. Това е важно, това е необходимо за предвидимостта и гъвкавостта на пазара. Само така търсенето може да отговори или да му бъде отговорено чрез доставката, чрез доставките. Друга важна точка, това е трансграничните зони, тръжни зони. Гъвкавостта тук е много важна и гъвкавостта може да бъде осигурена само в един общ голям пазар на регионално равнище. Такава гъвкавост не може да бъде осигурена. Естествено, разширяването на мрежите тук също е важно но разширяването на мрежите няма да е достатъчно бързо. В момента той изостава. Трябва, трябва, трябва ни альтернатива, но така или иначе не би трябвало да загърваме интегрирането на а, пазара на енергия. Освен това, сега искам да кажа няколко думи за енергийната сигурност на доставките. На европейско равнище бихме могли да имаме много по-лесни решение със същото ниво на сигурност на доставките. Има инициативи и тези инициативи са добре дошли, само единственият дефицит при тях е, че няма достатъчна координация на регионално равнище. участниците на пазара търгуват в трансграничен контекст и в момента се вижда, че няма оскъдица на мощности. Това за европейския пазар. Това са нашите наблюдения, това са нашите предложения за мерки. Ако ги приложим изцяло, смятам, че няма да има нужда от повече дългосрочни договори. Пазарът функционира. Нивото на участие е също високо. Не всички участници на пазара се занимават, с, активни на нашата на нашата платформа, но така или иначе те се ориентират по ценовите сигнали в дългосрочна перспектива на пазара. Благодаря. Благодаря за вашата много интересна реч. И така имахме три речи до момента. Благодаря ви. Благодаря на, стримата, на вас тримата. А сега ще продължим с въпросите и отговорите след което вие ще може да им отговорите. Най-напред нашия докладчик има думата. Да, благодаря. Аз ще започна и ще задам по един въпрос на тримата оратори. Е, доктор Албариус каза, когато данъците и политическите мерки се намаляват, то тогава а, е, би било а, е, така да се каже, е, нормално да очакваме по-разумни цени. Според вас какво би било най-добре? Е, да свържем нещата и с е, скромните мощности на този пазар са трябвали е, да, е, така да се каже, да интегрираме новите енергийни източници с е, постоянните мощности във връзка с конвенционалните енергийни източници. Вие говорите за това, че захранването и доставките е, са много важни. Но е, заплащането за тази доставка би трябвало да има, според мен, предимство. Най-вероятно така трябва да е толковам това, което казвате. Е, сега, понятието интрадей е, е, и търговия в рамките на един ден. На е, третият ми въпрос към третия оратор. Как е, в крайна сметка е, могат нещата да се свържат с състоянието на нещата, потребностите и предлагането. Вие имате опит с борсата. Благодаря на нашия докладчик. Сега давам думата на следващия оратор. Да, благодаря ви. Благодаря за интересните презентации, тъй като нашия докладчик в сянка не може да присъства. Ще се огранича до думи на благодарност и към докладчика, е, който е свършил чудесна работа, и към презентаторите. Естествено, темата е изключително важна е, всъщност е, основното, от което се нуждаят в момента е, електрокомпаниите е, е гарантиран приход, така да се каже. И как при това положение бихме могли е, да е, преминем към едно по-свободно ценообразуване? Естествено, нещата са свързани и с е, взаимните връзки, с свързаността на пазара, но при една оскарица на капацитет е, електрокомпаниите се нуждаят естествено от е, стабилност и стабилни приходи и затова има, така да се каже, тавани на цените. Ето това е реалността. Естествено, пазарът трябва да бъде отворен, трябва да бъде отворен за различни оператори, за е, е, различни участници е, и най-вече за такива, които предлагат възобновяеми енергийни източници. На устройството на електроенергийния пазар. Ние не, не работим, не говорим изобщо за енергиен пазар, докато е, примерите от е, е, Германия всъщност са по-скоро свързани с общия енергиен пазар, защото оставаше дома и за биомаса и какво ли не още. Да, добре. Дали ще можем на европейско равнище да установим желания баланс или не? В е, определени държави се правят опити да се е, внася и доставя е, ток от различни източници и от различни посоки но не се отнася за целия Европейски съюз. Естествено, имаме, така да се каже, немалко добър опит, но не е достатъчно. Различно е нивото на развитието в различните държави членки. И още нещо. Може би би било идеалистично да се откажем от всички субсидии и да говорим сега за това, но все пак Бихме могли да диференцираме, като че ли не всичко е черно и бяло, не всички субсидии непременно трябва да се отхвърлят е, и са лоши. Някои от тях са е, адаптирани към <clears throat> потребностите на даден регион, някои биха могли да допринесат за едно устойчиво развитие. Може би бихме могли все пак да помислим и за това. Благодаря, господин Теличка. Благодаря, господин председател. Е, благодаря, е, госпожи и господа, за вашите презентации. Оценявам много високо е, проекта доклада на господин Ланген. Той според мен е много всеобхватен в целия енергиен пазар и е, конкретно електроенергийния пазар е, наблюдаваме една сложна ситуация. Няма стимули, е, няма причини, така да се каже, да се инвестира в момента. Едва ли ще намерите подсектор или енергоисточник, в който действително нещата да се развиват добре от економическа гледна точка. Е, трябва да го констатираме. Е, трудно е, се инвестира в такъв пазар и а също времено ние бихме желали да има така, такова устройство на пазара, което да предлага повече стабилност. Да Основните принципи са свързани е, е, естествено с е, така, намирането на един съгласован подход и постигането на споразумение, най-вече от гледна точка на проекта доклада. А вие говорихте за зони, господин е, е, Албариус. Е, аз разбирам, че това трябва да се приеме, но те трябва да са по-добре структурирани. Освен това, говорихте за мощностите. Бихте ли могли да ми дадете повече детайли, най-вече във връзка с това какво мислите за критериите и за условията относно пазара на мощностите и този въпрос задавам всъщност и към останалите ми колеги, които направиха презентации. И още един въпрос ние разбираме е, вашите е, презентации. Вие казвате, това е реалността днес. Трябва да се е, допринася за е, едно по-добро развитие на пазара, но е, също времено субсидиите е, продължават е, е да се отпускат И все пак отново ви връщам на субсидиите. Ние чухме вашата позиция, но може би едни по-нюансирани обяснения ще бъдат полезни. Възобновяемите енергийни източници, госпожо Фоке, вие, вие споменахте а сега ще свърша, господин председател, последно изречение. Да, вие говорихте за възобновяемите енергийни източници, но би трябвало според мен да се спрете и на начина по който те могат да бъдат интегрирани. Господин Мадаграл има думата сега. Sí, gracias. Да. Благодаря. Много интересно бе да чуем панелистите. Е, те иллюстрираха всъщност е, многообразието и разнообразието на пазара. Всеки е, разглеждаше въпросите от своята гледна точка и от своят ъгъл на професионална дейност. Механизмите, свързани с мощностите както и е, деформациите и е, така, разпадането или разрушаването на пазара е, биха могли да е, бъдат преодолени, е, ако помислим за е, е, едно по-добро съчетаване на конвенционални и альтернативни енергийни източници. Естествено, за това е необходим един определен вид пазар с определена структура. Трябва да подобрите гъвкавостта, взаимосвързаността, ликвидността всичко това а, са много важни сегменти от пазара и трябва да се започне веднага. Когато говорим за гъвкавост, ние а, мислим за един пазар, в който има достатъчно пространство за а, възобновяеми енергийни източници и пазар, който в реално време осъществява доставки на местно равнище. Това е изключително важно за възобновяемите енергийни източници. Дори и е, с е, 50 е, минути е, забавяне е, вече е, така измествате равновесието на пазара. А възобновяемите източници естествено зависят най-вече от бързата доставка е, по-малките потребители могат да реагират и да управляват своите потребности. Те могат да предизвикват определени промени. А по отношение на ценообразуването, ние казваме в общи линии, че цените трябва да е, отразяват е, периодите на е, разширяване на мощностите. И естествено това трябва да се свържи отново с доставките и пътя на доставката. Аз разбирам, че когато става дума за а, прекалено много мощности, можем да натиснем цената надолу. Но Очевидно и, и по отношение на е, разпространението и преноса и доставките и цените е, се нуждаем от е, много по-добра координация между националните регулатори в Европейския съюз. Само още един въпрос. 10 секунди, господин председател. Да, добре, 10 секунди в страни като моята Испания трябва да разделим производството от, от пазара и от генераторите. В противен случай ще се получи неравновесие. И... Благодаря, госпожа Ерст. Въпросът, който всъщност ни интересува е са един и същ. Как можем да въведем такова устройство на пазара, което ще позволи е, включването на е, различни и най-вече альтернативни е, енергийни източници. Естествено, нещата е, са свързани с Парижкото споразумение. Е, всичко трябва да бъде и е, е, социално издържано, да бъде, е, така да се каже, по силите на потребителите и на социално слабите също. Връщаме се на механизма на мощностите или пазара на мощностите. Бих искала да се спра е, на този механизъм именно и се обръщам с въпрос към втория и към третия панелист. Има много изследователи, които и изследователски институции, които се занимават с тези въпроси. Говорят за това, че се появяват повече регулаторни грешки и в системата повече нарушения при положение, че е, така, въвеждаме този механизъм на мощностите и се опитваме да го наложим. Тоест, е, има много критика. Затова бих искала е, да ви помоля да ни кажете какво мислите за този механизъм на мощностите. Наистина ли е необходим Можем ли по този начин да гарантираме е, по-добре снабдяването? И освен това, е, вие твърдите, че е, субсидираните мощности трябва да отпаднат, трябва да се отстранят. Добре, в тази ситуация как да действаме? Това е въпросът ми. И вторият ми въпрос е свързан с енергийния микс. Добре, ако не желаем внос на енергия и също времено не желаем да произвеждаме възобновяеми енергийни източници, какво ще стане? И е, субсидиите, още веднъж, е, вие казвате, да, госпожо Фуке, необходими са за альтернативните е, възобновяемите енергийни източници, субсидии в рамките на националните системи. Какво точно имате предвид? Така, а сега преминавам и към останалите оратори, след като чухме представителите на политическите групи. Госпожа Декастио. Ще говоря на испански. Един от аспектите който тук пролича съвсем ясно, е а, влиянието на конкретната ситуация във всяка държава член. А, структурата на а, националния пазар а, на електроенергията. Понякога наблюдаваме доста е, различни е, е, миксове в държавите членки. Някои са включили атомната енергия, други са приключили с атомната енергия, искат да затварят всички е, атомни централи разчитат най-вече на по-висок дял на възобновяеми енергийни е, източници. Е, някои имат проблеми с връзките, други нямат такива проблеми, така че това е наистина една черга с много-много кръпки. И ако ние е, на европейско равнище бихме желали да въведем някакъв е, е, единен модел, ще трябва да създадем, така да се каже, един общ подход на базата на минималните изисквания. Ще трябва да мислим естествено и за възобновяемите енергийни източници, за въздействието върху економиката и за економии на електроенергия, доставки, крайни е, цени за потребителите, защото в крайна сметка, е, в края на целият този процес е, стои сметката, която потребителя получава. И всичко това ни кара да мислим за установяването на едно хармонизирано, минимално, така да се каже, равнище, когато говорим за стандартизация в европейски мащаб. Ще ви задам няколко въпроса, господин председател, ако ми позволите към всички панелисти. Естествено, накрая и е, може би като най-важен елемент от всичко това, за което говорим, е сметката за тока. Амприон е, е оператора на мрежата в Германия и е, той показва всъщност много ясно какво става с всеки оператор, което вятъра е духа и е, как се отразява това, е, включително и на потребителите. Е, има малка газова станция, която на практика, когато има вятър, е на нула, така да се каже, занулена, но това е абсолютно необходимо, тъй като не можете да разчитате единствено на вятърна енергия. И същото се отнася до голяма степен и до атомните централи. Трябва да имате винаги някакъв резервен вариант. Физиката си е физика, но не можете да се осланяте изцяло само на един вид енергиен източник. Добре, възобновяемите източници са си възобновяеми альтернативни източници, но също време как се отнася, как, какво става с волтажа, какво става с частотите, много трудно се поддържа необходимите стойности и това естествено струва пари и увеличава разходите. Добре, вие, вие говорите за пазар на мощностите, вие говорите или независимо от това дали го наричате така е, именно, е, в крайна сметка всеки един от нас говореше именно по тези въпроси. Е, така че, какво, е, как изглежда в рамките на един тригодишен период този е, механизъм? Паурил бих. А ако се нуждаем наистина от пазари на мощностите, е, ще трябва да организираме, така да се каже, е, е, тръжна, обща, е, обща европейска тръжна процедура, е, за да е, можем да не оставаме фиксирани в националните граници, а да взимаме решенията на европейско равнище. Ние в рамките на Европейския съюз не бихме искали да има ценови зони в рамките само на националните държави, а бихме желали е, да можем и трансгранично, така да се каже, да е, формираме подобни е, зони. Това е нещо, което ни се ще да стимулираме, да насърчим. Колегата Канис говори вече по този въпрос. Физическия пазар как ще се свърже, да кажем, с борсата, е, и какво ще бъде въздействието върху бъдещето. И последен въпрос. Е, тези интелигентни мрежи е, какво развитие ще имат в бъдещето? Естествено, те са важни и за комуникационните пазари и за въпросните е, схеми, е, които се генерират, естествено ще трябва да се променят в бъдеще. Как изглеждат процесите според вас? Какви са вашите визии за бъдещето? Благодаря ви много за въпросите дали е необходим пазат на мощности, но няколко от е, депутатите поставиха този въпрос. Няма простичък е, отговор на този въпрос и госпожа Ли Кастилио много добре го каза. Всичко зависи от е, самата страна, положението, конъюнктурата на пазара, от много фактори. Тоест, няма един аксиома, няма един отговор, който въжи за всичко. Трябва да анализираме ежедневно е, нещата. Това е анализ за адекватност. Трябва да оценим, да преценим обстоятелствата на пазара, на регионалния, не национален. Анализ на пазара, както казах, анализ на ценовоте, целевите равнища, е, нивото на съществуващите мощности, производствени мощности, търсенето, предлагането, какво е, как, какви са очакванията и прогнозите и вече в резултата от този анализ ще покаже какво е нивото на достатъчност, адекватност на определен пазар. В момента държавите членки имат право да поставят една цел за адекватност на пазара. Те могат да кажат каква е, надежност на системите си искат. Естествено, никой не отрича това. Според нас, държавите членки трябва да го правят по един прозрачен и сравним начин, да използват същите променливи, същите е, критерии, за да залагаме постижими цели и за да е сравнимо положението. Резултата от такъв е, анализ е, може да покаже, че пазара на мощности е необходим. Ако се въведе по такъв начин пазара, това ще бъде ли субсидирана а, сфера? Не, това е пазар на мощности. Нашата система има нужда от твърди мощности определени, ако ще въвеждаме масово обновяеми източници това може да става чрез различни доставчици, така че е, тези пазари трябва да са открити не само към производствените, но и към е, съхранителните е, мощности, защото всички те са свързани с е, нуждите и могат да, да помагат, да отговарят на нуждите на, на е, отделните инсталации и мощности. Дали този продукт е какво е бъдещето на този продукт? Да помислим за 2050-та, да кажем, когато сме постигнали напълно декарбонизирана енергийна система в бъдеще. В много страни, вероятно, такава една система ще е, се състои от 100% обновяване плюс съхраняване, но много вероятно е наистина в много държави членки да се постигне този, този микс на пълно обновяем плюс съхраняване на енергия. Е, други ще има производство с значителни производствени разходи. Сега тези е, е, цени на горивото няма да са актуални, защото няма да участва то в производството в тези страни. Разходите ще са само фиксирани разходи, това са капиталови разходи. Вече е, ще се е, плаща за количеството информация, която предаваме и времето, което ползваме, е, в което работим в тъмната част на денонощието. Много вероятно е в много случаи в бъдещето нашата енергийна система да изглежда така – и е, наистина мощностите да са, капацитета да е една е, е, променлива величина, която има своето значение. Много е, държави членки е, имат проблем. Знам, че в Чешката република и другаде Очевидно. Значи, трябва, разбира се, да се вземат преди и физиката, и Имаше въпрос и за пазара на мочести е, е, в сравнение с пазара за фьючерси. Сега, е, само че втория, е, хоризонта на втория е максимално до 3 години напред. Повечето инвеститори биха обаче е, сметнали недостатъчно този срок. Тези инвеститори се нуждаят от един по-дълъг хоризонт – и ценови сигнал, който отива по-далеч. А ние не можем да знаем каква, какви ще цените следващата година или 2018. Тоест, трябва ни по-далечно планиране. И е, пазар на фьючерси не отговаря на тези условия. И сега интелектуалните, е, е, интелигентните мрежи. Ако искаме е, участници, трябва е, да имаме пазар, в който не само е, производството се запира към търсенето, но и обратното. Трябва ни мрежа, която може да управлява всички баланси в реално време, които е, ни трябват, за да можем да отговорим на всички тези предизвикателства и проблеми. <clears throat> Uh, Благодаря. Ще се опитам да отговоря на всички интересни, важни коментари от, е, на депутатите. Ще започна с вас и това, което казахте за тази And that is exactly... пъстра картина. Вие наистина, това е, това е действителността. Имаме интеграция и насърчаване на, на е, е, обновямите е, източници с различни темпове. Няма едно универсално решение. Нито в отделните сектори транспорт, отопление, вентилация, охлаждане и така нататък, нито пък скоростта на развитие в държава членка и в прилагането и използването на тези източници в отделните отрасли още от началото на 2000 година винаги е е, е, е било мечта, дори в Европейска комисия, да има хармонизиран механизъм за подпомагане. Най-малко из, използваната система, най-малко прилаганата система обаче се оказа това. Така че тя не намери необходимата подкрепа и не бих искала да губим време за това, защото общия знаменател ще бъде толкова нисък, че няма да е релевантен за постигане на европейската цел от минимум 27%. Това ме навежда на казаното от господин Ланге, Ланген. А именно, колко време ни трябва за фитин или премиум цени – ще кажа а, и трябват ли ни? Да. А, не живеем в идеален свят. енергийният сектор е нещо много сложно. А, свързано с много такси, които се натрупват около цената на електричеството, интернализирани външни обществени задачи също така че страните, които имат регулирани цени за домакинствата, за индустрията или изключат производителите, индустрията от плащането на такси за, за мрежата. Това са много отделни елементи. И ако поиска човек да премине към 100% обновяеми 2050 е, или 20% е, до, 2040, трябва ни инвестиционна сигурност. За технологията е, става дума само за капиталовите вложения, но не и режимите, не и текущите. И да кажем, някой ще каже е, за този период имам, една банка ще каже имам пари, е, средствата, нямам е, нужда от е, е, премии. Сега въпросът от е, представителя от Скандинавия. Доклада на господин Ланген, пък и вашия доклад е, по-късно, е, със сигурност ще наблегне на този аспект а именно, че има отрасли, които не са добре е, обхванати в сферата на обновяемите източници. Това е, например, отоплението, Швеция и други страни транспорта е много по-напреднал, така че там е, са нужни промени. Въпросът е, за мощностите, газовите мощности също там, когато оператора на мрежата трябва да балансира. Отговора не е, е лесен. С Амбрион, с, е, тук попадахме в германски води, така да се каже. Е, ако използваш твърде много въглища в системата, в системата, и както постепенно затваряме нашите мощности на въглища, както правителството планира, ще трябва да компенсираме с газ. Това ме навежда на мисълта за интегриращите средства. Е, Хареса ми вашата идея за тавана е, на, на е, търгуваната електроенергия, но трябва да отчетем това, че има местни проекти, кооперативи, отделни домакинства, които показват съвсем различна гивка, гъвкавост. И за да се отговори на тази гъвкавост, всъщност това е сега задължение на системата. В това отношение сме напреднали много. Дали управление на страната на търсенето или агрегиране в по-малки е, единици, но е, едно, което е много вредно и пречи на тази гъвкавост, е механизма на мощностите. И това е устарялата идея. И ако не създадем нов пазар на мощности, това ще е мъка за всички. Това спъва напредъка и не дава сигурност на тези, които си формират портфейл, микса. Сега на субсидиите. Съгласен съм, че за промени в, инфраструк... в инфраструктурата, а трябва да кажа, че устойчиви промени в инфраструктурата е факт в Европа, макар и на различни, с различни темпове, пък и в света. Това се отразява и вероятно то ще провокира, ще предизвика нови субсидии ако сега, е, дали искаме е, нови ядрени централи или не, е, е друг въпрос. Но старите, най-старите ядрени централи трябва да бъдат пенсионирани, с други думи, по съображение за, за сигурност. Може би комисията в своят розова книга трябва да включи и това. Но парите за тази цел ги няма. В крайна сметка обаче трябва да имаме безопасен свят, което струва пари. Но трябва да настояваме за една подредена, добре структурирана инфраструктурна програма, програма за подпомагане и за постепенното извеждане от употреба на въглищата и ядрената енергия. Нека да наричаме нещата със собствените им имена в крайна сметка. Благодаря. Някои въпроси се припокриват, така че ще ги групирам. Uh, Първи въпрос беше от господин Ланген за пазара в рамките на един ден. Ако може, позволите, аз ще преформулирам въпроса ви. Защото този интрадей пазар е, е, не е част от проблема, а от решението. Много се направи напоследък, за да се доближи пазара а, е, на деня към реално време. Сега говорим за до 30 минути преди а, е, доставка. Интересно е при, при а, е, трансграничните доставки, там а, водещото време е малко по-дълго, 60 5 минути, защото там вече зависят нещата и от сътрудничество между а, преносимите системи и операторите им. А, е, как може да допринесе, допринесе е, е, този пазар към сигурността на доставките. Знаете, миналата година имаше слънчево затъмнение и резервните мощности, които бяха пред, съхранили пред, преди това събитие, не бяха достатъчни да покрият физическията крива, която се забеляза по време на затъмнението просто защото е, операторите на преносими системи не можеха да разчитат на този е, пазар в рамките на деня и е, бяха повлияни от силни дисбаланси в е, преди е, този дефицит да се покрие от баланс, и, и да се стигне до балансиране на пазара. Е, този пазар в рамките на деня не може да реши всички проблеми сам по себе си. Трябва да се разчита на една много е, силна е, база при баланс, балансиране на пазара и трябва да помислим за развитието именно на това, на един по-европейски подход и да отворим вратите за участие на обновяемите източници. Няколко думи е, още за тези пазари в рамките на деня. 50-минутни договори за пазари, е, които имат 15 минути балансиращо време. Това може да е, бъде търгувано и през граница. Това доведе до една много стръмно покачване на, на е, ликвидността на, на пазара. Е, нещо, което все още липсва. Е, е балансиране в рамките на 24-7 е, е, дни е, денонощно, 24 часа на ден, за да се гарантира ликвидност. Един интересен коментар имаше за заглавието на доклада, да въпроса дали е енергия или електричество. Въпрос на думи, но ще кажа нещо, което не е критична връзка в доклада, но е важно да се разграничават нещата. Например, за целите на климата имаме схемата, системата за търговия с емисии е, и това не трябва да бъде част от е, дизайна на енергийния пазар. Това само ще услужи нещата, защото е по- лес, по-просто да имаме една цел, една мярка, с която да бъде постигната, отколкото такова разпиляване. И няколко въпроса, свързани с пазарите на мощност. Може би има някакво объркване, когато говорим за capacity markets или механизъм, пазари или механизми а, на капацитет на мощност и схеми за подпомагане, нека да се опитам да внеса малко яснота. За нас е пределно ясно, че както и да е изграден пазара, каквато и, е, както да изглежда пазара и да е гарантиран бъдеще за промени, той трябва да е, възнаграждава е, мощностите, да заплаща за капацитет. Сега, структурата на пазара, който имаме днес, съдържа вече тези елементи, като например балансиращия пазар, като е най... Там капацитета се заплаща Въпроса за заплащане на капацитета е първия важен момент за решаване на тези проблеми. Може би трябва да бъдат и доразработени, както стана дума. Е, системите за подпомагане за обновяеми източници в някои страни и начина по който те насърчават инвестиции в мощности, независимо до каква, каква част от производството стига до пазара по-късно говорим за... Тук също трябва да имаме съответните механизми за капацитет, за мощности. Това за е, допълнителните субсидии обаче, ако те пречат на ценообразуването на енергийния, е, на, на собствения енергиен пазар, това не трябва. По различни са причини, економически или други, струва си да се подпомагат, насърчават нови технологии като пилотни проекти, за да се доведат до едно конкурентно економическо равнище и да се спре подпомагането нататък. Така ще бъде винаги, но не трябва това да се намеса и да пречи на чисто енергийния пазар. Една сума, която е свързана с мощността, може да доведе до положение, която да се спечелят е, е, недостигащите срока, дори да, да над, е, скочат е, разходите за продажба на енергията на пазара. Това е една премия, която се калкулира в последствие, експост. И тя може да покрива недостига от неоптимално участие на пазара, но това не е най-добрият подход. Интересното е, че ако действате така, няма всъщност е, основна разлика между обновяемите и някои конвенциални технологии. Защото може да има конвенциални, някои много гъвкави технологии, които заслужават подпомагане, но това трябва да стане по абсолютно същия начин т.е. едно е, е, заплащане е, предварително за участие в пазара на електроенергия. Благодаря на всички трима панелисти. Благодаря ви наистина за времето, което прекарахте с нас. Много беше полезно това, този разговор с вас за, нашата, за работа с нашата комисия. straight forward uh, because we are slightly short of time. Uh, second panel, electricity grid operators. И така продължаваме с операторите на мрежи и регулаторите. First speaker, Mr. Peter. Първият оратор е господин Петър Естермарк Андреасен. Господин Андреасен е президент на ЕНСО Е. Това е европейската мрежа на оператори на мрежи. Вие сте също така и изпълнителен директор и председател на Energy Night на фирма от Дания. А също така вие участвате в, като член на борда на Датската асоциация на промишлеността. И така, много е интересно това, което ще ни разкажете за операторите на мрежите и за регулаторите, за отношенията между тях. Това е много важно за бъдещата структура на енергийния пазар. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, за мен е много интересно и много приятно да бъда тук. Ба, за нас, като представители на, на бизнеса, този диалог е много интересен, много важен. Аз ще ви представя перспективата на операторите на преносни системи и мрежи и искам да благодаря на господин Ланген за неговия доклад. Бизнесът приветства дневния ред на, на комисията. Ние знаем, че до 2030 година 27% ще се падат на възобновяемите енергии в енергийния микс на който процент трябва да бъде увеличен до 45% в сектора на, енерги... на на електроенергията. Дали това е възможно? Това е големият въпрос. Ние приветстваме становищата на парламента и на комисията за това как да развием инфраструктурата на пазара. Естествено, едно от един от начинът, по който може да постигнем тези цели е гъвкавостта. Е, този слайд показва и, и аргументира именно това становище. Виждате сивата област, което, която е потреблението, и синята област, което е възобновяемите източници. Но това е съотношението не само в Дания, а това е съотношението и в Германия, например. Ето защо имаме нужда от гъвкавост. И то не само заради цялата система на функциониране на пазара, а и на снабдяване, на, на енергоснабдяването. Защото имаме нужда от повече средства, повече инструменти, за да може да регулираме пазара трябва да имаме повече начини за интегриране на възобновяемите енергии. Основното послание тук е, че трябва да успеем да а, интегрираме все повече а, възобновяеми енергии, ако искаме да постигнем нашите цели. И аз съм, както виждате, на противоположното мнение, а, което заемаше експертката, което се, която седеше преди малко на моето място. Приоритетите трябва да са ясни. Приоритетите трябва да падат върху възобнояемите източници, според мен. Ние в нашата система имаме 40% вятърна енергия. Въпреки, че за момента възобновяемите енергии нямат приоритетен достъп до пазара, но това положение според мен би трябвало да се промени. Но не става дума тук само за възобновяемите енергии, става дума за преструктурирането на целия пазар, е, едно цялостно преструктуриране и всички идеи, начинът по който ние реагираме на предложенията на комисията и парламента е, че преструктурирането на пазара трябва да укрепи ценовите сигнали. Цените трябва да а, отразяват недостига на системата. Теоретично би трябвало да се каже, че цената на продукта отразява характеристиките му. Но когато говорим за електроенергията, характеристиките са всъщност пазарните цени и цените за разпределението, за енергоснабдяването. Т.е. трябва да има ценови сигнали, които да отразяват гъвкавостта и трябва да отразяват условията, цените на условията при недостиг. Това е за което заставаме ние. Пазара трябва да бъде укрепен, той трябва да може да произведе една добра цена, една гъвкава цена и тук е, е, мога да кажа, че гъвкавостта е по-важна от мощността, от капацитетите. Трябва да имаме пазарна гъвкавостта. Затова моят призив е да има по-добро сътрудничество между операторите на преносни мрежи и операторите на разпределителни мрежи. Заключенията на доклада. Ние може да последваме вашите, вашите препоръки защото те съответстват на нашия анализ. Едно от нещата, които ние също предлагаме и което е също залегнало във вашия доклад е нуждата на европейско равнище от една методология за анализ не само на национално, но и на регионално и европейско равнище. Едно, едно такова средство, един такъв анализ би трябвало да е част от бъдещото законодателство. Освен това, повече въз, въз, възобновяеми енергии в системата означава и по-добро и повече сътрудничество, трансгранично сътрудничество. Ние сме си сътрудничили по този начин още преди Европейския съюз да стане действителност. Така че имаме добра традиция, но за да може да продължим нататък, това сътрудничество трябва да се задълбочи. Трябва да подобрим контрола, прилагането и планирането на нашите дейности. И ни трябват инструменти за интегрирането на възобновяемите енергии в системата. Но крайната отговорност, крайна сметка, за сигурността на доставките е, се пада на, местнито, на местното правителство и на местните оператори на преносни системи. Сега тези оператори не оперират в вакуум, те оперират, те действат в, в политическа среда и тук имат нужда от политическа подкрепа и законодателна подкрепа. Трябва да помогнем на нашите страни да направят този преход, преход към една политическа и регулаторна среда, която да поощри трансграничното сътрудничество. И тук е, комисията и парла, парламента и местното самоуправление могат да играят ключова роля. Освен това, ние приветстваме и вашето предложение за укрепване на агенцията ЕСА. Целите според нас трябва да са обвързващи, трябва да имаме и, пр... и преглед на отношенията между ЕСА и ЕСИ. Благодаря. Председателят, благодаря. Ясно беше посланието. Посланието към нас и към комисията. Важно послание да улеснява нашата работа. Сега искам да помоля господин Доналд Вандер Пеперен, директор на Ендис, белгийска фирма, която има седалище в Ландрия. Искам да го помоля за неговата презентация. Тя се спира на енерго и газоснабдяването. Господин Ван Беверен е инженер, машинен инженер. Имате думата. Goedemiddag, eh, geachte aanwezigen. Да, е, благодаря ви. Благодаря много е, за поканата ще се опитам да изясня как стоят нещата с нашата система на различните оператори на енергийния пазар и след това на второ място ще се спра естествено и на крайния потребител. Една голяма част от въпросите вече бяха разгледани от другите панелисти. Дела на въз обновяемите енергийни източници, е, е, електрификацията, е, която се разраства, обхваща и автомобилостроенето. Ние се опитахме да прокараме и идеята за разделяне на собствениците. В това отношение може да се каже, че сме образец за Европа тук в Белгия. Е, в много отношения, но по отношение на разделянето все още е, има много различия в Европа. Степента на разделяне, е, големината на операторите на мрежите, степента на интелигентност на мрежите е, са много различни е, в отделните страни и в отделните региони. Когато е, говорим за е, трансформациите в, е, е, по отношение на мрежите, трябва да кажа, че е, те е, гарантират и за е, неутралност на пазара и е, енергийна ефективност и е, интелигентно измерване на е, потреблението, както и е, управление на независимите е, данни, независимо управление на данните естествено включване на потребителите и е, съхраняване, складиране като технически е, актив. Но е, нещата не са само черни и бели и е, в зависимост от това дали една е, мрежа е отделена или не, е, трябва да е, виждаме и предимствата и е, недостатъците. Ако решим да развиваме даден пазар, тогава Трябва да имаме предвид, естествено, и е, оперативната съвместимост, и е, редица други аспекти. Е, дейността на операторите на е, мрежите зависи до голяма степен и от качеството на услугите, и от иновативните е, методи на работа е, негативните последствия могат да бъдат е, е, сведени до е, минимум, ако е, операторите на мрежите са отделени. Ние се подготвяме за е, едно такова пълно отделяне. Е, и за самостоятелно извършване на нашата дейност съгласно определени индикатори за ефективност. Естествено, ще са необходими иновации. Без иновации няма да можем да развиваме успешна дейност. В момента операторите на електроразпространителните мрежи ОРМ са на път да създадат интелигентни мрежи, независимо от това, че няма стимули въведени от държавата. Има много примери, положителни примери за едно успешно интегриране. И е, на ОРМ в е, Белгия се опитват да създадат е, един е, е, център, е, клирингов център, всички участници е, на пазара, както и центъра Агриес са в взаимодействие с регулатора. Няма, така да се каже, ОРМ, които да не са се включили в желанието за инвестиции и иновации. По отношение на електроразпространителните е, мрежи. Ние все още не сме напреднали чак толкова е, е, в този смисъл, че домакинствата все още не са включени, но в промишлеността играем много по-съществена роля. Ние сме независими менеджери и сме неутрални посредници на пазара. Много важно е, естествено, процесите да се е, е, улесняват, да се ускоряват, е, е, както за производителите, така и за потребителите. Така че е, е, всички ние е, участваме в е, усилията за едно по-добро функциониране на мрежата. Е, но не участваме е, директно в. Е, е производствените процеси. Е, е, когато става дума за е, електроразпространителни мрежи, естествено енергоефективността е на първо място и се опитваме да намаляваме натоварванията, а също и да насърчаваме намаляването на потреблението. Същото въжи и за услугите, които предлагаме на домакинствата, не само на промишлеността независимо от това, че е, има подписани договори с е, големите потребители в рамките на е, промишлеността, това не пречи на гъвковото участие в енергийният пазар. Потребителите получават стимули, когато се намалява потреблението и по този начин всъщност намалявайки натоварването на мрежата, ние допринасяме за предотвратяването на бедствени ситуации. Благодаря. Следващият оратор е доктор Гребел, ръководител на Международният отдел в Агенцията за електроенергия, газ, телекомуникации, почти и е, ЖП транспорт. Вие сте заместник-председател и на съвета на европейските енергийни регулатори, ЦР е и член на АСЕР, е, на управителния съвет на АСЕР. Бихме искали сега да чуем и вашата гледна точка. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Благодаря и на всички които опосредстваха тази покана. Всъщност германския регулатор благодаря много и на всички, за които работя, защото те ми дават възможност именно да придобия този опит. Имам предвид и СЕР и Acer. Ще се спра на нашите задачи. По отношение на реформата на енергийната система, ние сме изправени пред две големи задачи всъщност Задачата ни е тежка, тъй като националните държави тъй като държавите е, е, все още са, така да се каже, оправомощени съгласно член 94 да определят своя енергиен микс и от че От една страна е, е, са централизираните решения, от друга страна са децентрализиращите аспекти, които е, всъщност определят и рамката, в която се движим. Стана дума за интегрирането на възобновяемите енергийни източници в пазара, в мрежите, в търговията. Необходими са промени за да се адаптираме към новата ситуация и времено е, нещата трябва да се разглеждат и в контекста на единния европейски пазар. Има различни решения е, и е, от двете страни е, на процеса не бива да има антагонизъм и сблъсък на интереси. Това според мен са и изходните точки е, е, при намирането на правилния подход. Подходът, който до този момент е доказал своята е, правилност, е, поне в е, Германия все още се води дискусия, но се налага именно това мнение. От една страна решение, което се базира най-вече на пазара, като включва и конвенционални енергийни източници, като петрол и възобновяемите енергийни източници. Ние не би трябвало да се отказваме изведнъж от съществуващите мощности. Това са, така да се каже, рамковите условия. И същевременно това, което в момента ни вълнува, са краткосрочните и ценови сигнали и дългосрочните възможности за инвестиране. Тоест, ние не можем да решим всички въпроси, свързани с пазара на мощностите и пазара на мрежите. Би трябвало да изградим пазар, който да допуска пазарни сигнали, включително и краткосрочни пазарни сигнали, и да се ориентира по тях. Това не е невъзможно, стана дума вече за това. Ние не смятаме, че пазарите на мощностите са абсолютно задължителни и необходими. Но същевременно смятаме, че е възможно в един преходен период да се е, използват и економически стимули, е, за да е, отговаряме на промените на пазара. Това е първоначалната ни философия, в крайна сметка, насърчаване на възобновяемите енергийни източници – които до някъде стигнаха до една философия, като произвежда и забрави, но Европа вече се прощава с тази философия при всички положения е, енергийния пазар в Европа и то електроенергийния пазар може да функционира само ако ние е, се е, ръководим от отговорността ни по отношение на разумния енергиен микс, така че делът на възобновяемите енергийни източници нараства но е, той се основава на повече пазарни инструменти, за да може действително да се разраства, като а, е, приоритетният достъп все още съществува, Priority Access, но ние смятаме, че той няма да продължи за дълго или поне не за винаги. Трябва да се е, е, е създаде е, възможност за е, едно е, безпроблемно функциониране и на пазарните елементи. Това според нас е основното от гледна точка на пазарния механизъм. Със сигурност и е, другите панелисти вече казаха, е, същественият елемент е гъвкавостта. Тя трябва да, да бъде е, възприета като нещо допустимо. Още не е казано съвсем ясно и категорично, но е, когато говорим за е, отговорност и за гъвкавост, трябва да имаме предвид естествено пазара. Всичко това е в контекста на пазара. Имаме различни групи по отношение на търсенето и за това няма да бъде лесно, естествено, да наложим една нова е, е, структура. Е, от една страна е, ще трябва да въвеждаме нови продукти на този пазар, но е, само при условията на отговорност и гъвкавост, естествено, ще успеем. Само ако спазваме всички тези принципи и елементи. И когато а, разгръщаме а, а, целия а, спектър, а, който предлага енергийния пазар, само тогава естествено и новите елементи ще започнат да а, водят до определени предимства без а, добре развита мрежова инфраструктура, енергийния пазар няма да може да функционира добре. Е, ще трябва да се е, съобразява тази е, мрежа и с производителите, и с развитието на интелигентните мрежи. От около 10 години ние вече много интензивно инвестираме в мрежите в Германия като по този начин всъщност реагираме на промените в структурата на, производ... на производството. Мрежовата инфраструктура трябва да се развива паралелно с производствената структура енергорегулаторът е, е, или енергорегулаторите е, не само на национално равнище ще трябва да следват тази логика и в рамките на трансграничните интерконектори. Тук има инструменти, да кажем, проектите от общ интерес – един такъв инструмент. Е, съществуват и регулаторни стимули, които е, вече се използват. Е, всъщност, кросборда, кросборда allocation, разпределение, трансгранично разпределение, това е е, така да се каже, ключовата дума. Трябва да има едно разпределение, което да позволява именно да се преминават границите е, между националните държави. Националните регулатори естествено трябва да е, участват в този процес, да го позволяват, за да може той да се прилага в пълна степен. Координация е необходима на европейско равнище – също време и на регионално ниво. Има едно такова съобщение на комисията, което насочва именно към подобна координация, но координацията всъщност трябва да се осъществява между националните регулатори и агенцията. Трябва да имаме предвид и двете страни регулаторът чрез работните групи и чрез управителния съвет на регулаторите ще може да осъществява именно това трансгранично европейско измерение в рамките на регулаторната дейност в националните държави. Да, е, искаме да засилим тази координация, но същевременно това съотношение между проверки, checks and balances, проверки и баланси, е, ще трябва е, да обхване и агенцията и националните регулатори. Е, всъщност агенцията обединява националните регулатори, така да се каже. Но само когато обмена и сътрудничеството между националното и европейското е, равнище е добре уредено и работи добре, т.е. в рамките на ЕСР е, и на СР е, можем да очакваме успех. И имаме нови единици, имаме нови регулатори, и регулаторни органи и в такъв случай е, действително ще видим е, успешно прилагане на правилата за управление на Acer. Благодаря ви много. Съжалявам, че бях толкова бърз. Um, благодаря, госпожо. Е, сега, благодаря докладчика. Благодаря за интересните доклади сега наистина нови аспекти се явяват след първия панел. Първият ми въпрос се отнася до председателя, президента Андреасен. Въпросът ми е какви форми на сътрудничество? Сега знаем за многостранния форум за работа, е, на, на, транс, е, предават, на операторите на преносни е, системи. Какви форми вие и вашите, мисля, че 40 предприятия ползвате? И второ, в предложението на комисията се съдържат нещо като дати, данни, извинете, достъпа до данни, до информация. Операторите на преносните системи нуждаят ли се от такива или е, това е по-важно на ниво ОПМ, на операторите на разпределителните е, системи. И въпросът към е, госпожа Ван Берен, господин Ван Берен, в тази толкова интересна система в Белгия, как е, тръгнала тя и имате ли някаква равносметка на така междинен етап за нейното функциониране? И към госпожа Гръбел, сега в Европейския парламент ние трябва да мислим как да, при, да принесем ЕСА е, искам да знам какви е, задачи смятате, че са смислени в смисъл на координиране е, на европейско равнище извън съвместната работа и сътрудничество на, на регулаторните органи. госпожа Кумпула Натви. Ще бъде много кратка. дано и отговор да е простичък. Uh, на кое е, е най-доброто ниво на гъвкавост в системата? Кое е... Ако вземем цялата система, трябва да сме сигурни, че ще имаме доставки и производство на електроенергия, когато няма вятър, когато няма слънце. Е, и трябва, е, например, в, в, в трябва бързо да стане е, доставката е, предаването, подаването е, в, е, при нас е, ставаше дума за 60 минути и ние бяхме подранили е, така, пионери в това отношение, но е, след това е, за гъвкавостта и съхраняването. Съхраняването все още не е економически ефективно, но по, на теория би трябвало и за гъвкавостта има системи, които биха могли за 10 минути, използвайки каквото и да е гориво, да реагират много бързо на нуждите но пък е, гъвкавостта има цена, разбира се, но тази цена ще е върху е, на, на нивото на производителя ли, на, или гъвкавостта, на кое ниво ще бъде, къде ще впишем в системата този елемент. Благодаря, господин Теличка. Благодаря, господин председател. Отново благодаря, мисля, че и двата панела с така много насърчаващи, вдъхновяващи и дават храна за размисъл. Не знае дали имаме късмет с, с, с е, е, или просто техните презентации ни дават е, така обнадежаващи сигнали. Ще започна с следното. Нещо, което господин Андреасен каза, като той опроверга преждеговорившите панела, предишния панел по достъп приоритетния достъп. Господин Андреасен, вие, ако правилно се спомням, говорите за политическа така подкрепа за е, ОПС. Бихте ли казали в какъв смисъл точно? Говорихте за увеличаване на мощностите, капацитета, но бихте ли но говорихте и за преразглеждане актуализиране мандата на ЕСА. Бихте ли казали в каква посока ще стане това? И госпожо Гребел, един въпрос към вас. Казахте, че ако ЕСА се засили, трябва да това да върви заедно с аспекта управление. Тук бих се опитал да успоря тази теза, но нямаме много време, за съжаление. Вие търсите известен паралелизъм, т.е. след като напреднем в интеграцията на пазара, защото крайна сметка това трябва да стане, но ще стане предимно от бизнеса, от производителите. И след това ще се отрази на институциите и на начина на управление. По това може да се говори допълнително. Въпросът ми е а, ние а, вървим към интеграция на енергийните пазари би трябвало енерги... Е, европейския пазар да, да, да, да функционира по-добре и той да отнеме функции, да поеме функции от националните пазари. Това ли имаме предвид? За съжаление, трябва да си тръгна, защото имам друг е, ангажимент. Няма да мога да чуя отговорите. Благодаря. Имам конкретен отгу... а, е, въпрос. Има ли, те, има ли някой от вас от преценка за тези офшорни инсталации? Знаем, е, че има проблеми с е, е, колебливост на мрежите използването на, на различни видове кабели. Каква е вашата преценка за тези, този вид проекти в бъдеще? и как биха се отразили те на пазара, защото може би ще има един вид е, е между, така, международно е, консолидация, обединение на, на е, обновяемите източници. И аз имам въпрос, председателя. Можем ли да е, избягваме в бъдеще в Европейския съюз е, пари тук във веригата. Това е последния въпрос и може да започнете с въпроси и отговори. Не, с е, отговорите. Благодаря ви за хубавите въпроси. Господин Ланген, вие попитахте за какъв вид сътрудничество си мислим от тук нататък. Да, това е кръглен камък, решаващо е за бъдещето законодателство в Европейския съюз. И международното сътрудничество трябва да се засили. Сега сме набелязали от гледна точка на ЕСО и 5-6 региона, които да служат на повече страни. Вместо, да кажем, 42 е, ОПС, ще имаме 4-5 е, региона, които ще ги обслужват. Няколко е, услуги. Едната е калкулация на, на, на капацитета, на мощностите. Това е, се прави по отделни страни. Е, планиране, адекватност, прогнозиране за адекватност, в, е, което ще се прави в регионален мащаб. И искаме да разширим този е, подход. Защото, както ви казах, когато ускоряваме и въвеждаме все повече обновяеми, ще трябва да имаме съответните инструментариум за това. Много от националните политики не успяват, така че доброто решение сега е трансграничния подход е, в съседни страни, в по-големи региони, това е доброто и ефтино решение за балансиране на, на мрежата. Да кажем няколко 5-6 региона с определени е, диапазон от услуги, но разбира се, това трябва да се обсъди в подробности с парламента и с комисията. После за данните, за информацията, каква информация ни трябва. Мисля, че и тук въпросът е да сме наясно, че трябва да отприщим потенциала на, на, на клиента, гъвкавостта на дистрибуция. Ето защо трябва да се е, да има данни и информация разбира се, не само ОПС. Те също имат нужда, но ние трябва да си обменяме, защото в противен случай няма да имаме поглед върху системата и да я контролираме. Значи трябват да ни повече, повече информация, за да, управ... да управляваме самата система, но ни трябва е, много изчерпателна информация, която да бъде е, екстраполирана и прехвърлена в един безопасен е, депозитар. Да, Финландия разполага с такъв а, а, хаб, с такъв център, е, база данни, е, която може да се използва на клиентите, на потребителите, която може да се използва за по-голяма гъвкавост. За да се разработват нови услуги, и за да може е, да има по-голяма гъвкавост, е, която се предоставя и от ОПС, и от е, международен план и така нататък. Какъв, какво ниво на гъвкавост? Мисля, че пазара ще определи това. Ние а, вярваме е, в пазара. Ние се нека пазара да реши дали мисля, че отговорността на задачата на ОПС е да кажат, да ни обяснят колко гъвкаво си е нужда и да започва да доставят тези услуги, след което ще се наместят и цените и ще се развие и конкуренцията и лицето, което предлага такива услуги за гъвкавост най, на най-низка цена, ще получи лъвския пай от пазара. въпрос кой ще купува е, тези услуги. ОПС, операторите на преносимите мрежи ще ги, преносните системи ще ги купуват. Те ще бъдат наистина един крупен клиент на този е, пазар. Разбира се, трябва ни независим пазар, в който е, не ОПС контролира всичко, но всеки може да пусне е, тези си услуги на пазара и ние ще се конкурираме е, при купуването на услуги, от които имаме нужда. Ако ми позволите съвсем накратко в Калифорния, например, доставчиците на енергия, те предоставят през цялото време, така че те, ако, ако няма вятър, те купуват. И значи доставчика гарантира непрекъстия поток на електричество през това време. Ние тези в Европа имаме тези страни, които отговарят за баланса и ако се получи дисбаланс или на е, пазара в е, рамките на ден, те ще изкупят е, съответните услуги, за да балансират своите позиции. Ние го правим от тяхно име, след което обаче им пращаме сметката, която е доста тлъста за тези услуги. Политическа подкрепа в този регион. Ако искаме да координираме адекватността на системата на регионално равнище, политиците трябва също да седнат и да обсъдят въпроси с регионалната адекватност и регулаторите. Също с е, схемите за подпомагане и е, състезание, конкуренция за е, най-добрите схеми за подпомагане, но трябва политиците регионално, на регионална основа да обсъдят регионалните схеми за подпомагане. А ние, така че да можем да сме готови с мрежата своевременно, а не както днес имаме обновяеми в някои области, страни, които са 5-10 години преди изграждане на мрежата, което е много лошо. Какъв вид мандат ни трябва за агенцията? Мисля, че споменах е, ако имаме тези, е, това, този инструмент за прогнозиране на регионалната адекватност, мисля, че можем да ползваме тази информация, за да имаме съответните разделения на правомощия, самите е, проверки и баланси. Взаимно контролиране това също ще изисква повече надзор от цена на ЕСА. Значи, офшорните мрежи. Ще светили сме на това. Имаме прототип на е, тези. Това са в Германия четири е, ветропарка, които са свързани в една мрежа, свързани и създания, и след това пазара ще реши къде, на кой пазар ще продаде тока, там където цената е най-висока, разбира се. По същия начин може да изградим и офшорни на мрежа. Дали това ще се наложи в бъдеще като форма? Да, би могло. Имаме много такива мрежи в Северно море в момента, по начин, по който можем да е, откъсне, да прекъснем ригата и да включим в нея някаква ошарна е, ветро е, е, генератор. Сега е, връзките са от е, точка до точка, но в бъдеще може да се прекъсне и да се включи допълнителна. Сега, дали е, става дума за празноти, ако имаме достатъчно е, добра структура на, на е, търгове в, е, е, и офериране в Германия, няма да имаме такива е, пропуски. Мисля, че първото надаване беше тук в юни и след което ще последват страхотни дискусии и време да затегнете предпазните колани, когато излезат резултатите от това проучване. Но от гледна точка на ОПС, ние смятаме, че трябва да побързаме да се изгрени инфраструктура, да се избегнем тая катастрофа. Но друг, е, друг въпрос е изграждането на съответните е, ценови зони. На предишния панел призоваха за по-големи зони, защото това дава повече е, конкуренция по-голям пазар. Това е измамно. Пазара винаги следва физическите закони. Единственото Значи, ако имате изкуствено създаден голям пазар с вътрешни е, тесни места, пазара пак ще е разпокъсан, но търгуването ще бъде под изгляха, и не на борсата, енергийната борса, защото като балансират е, отчетите, е, ОПС ще имат страшно много работа. Ще искат е, е в Северна Германия да, да смъкнат производството, да намалят производството или обратното. Това е при изкуствено създадените ценеви зони. Е, има решение обаче, господин председател. А, това е решението, господин председател.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 Не би трябвало да има конфликти между операторите на преносни системи и операторите на разпределителни мрежи. Е, дискусията не е кой какви данни управлява. Както казаха колегите, все повече данни е, се акумулират, все повече данни трябва да бъдат обменяни, за да могат мрежите да функционират. Това е. Сега въпросът за данните, които ние генерираме, дали крайният потребител знае за тези данни. Имаме в Белгия пет клирингови центъра и трябва да имаме пет интерфейса, пет пресечни точки със съответните приложения, за да могат данните да се ползват. Крайният потребител знае за това. Петте клирингови къщи работят добре, но ако имаме още една клирингова къща, нещата сигурно ще продължат да работят също така добре. На следващо място има изследване с което бе направено заедно с операторите на разпределителната мрежа, изследване за децентрализирането. И трябва да ви кажа, целите в Белгия до 2020 година ми мисля, че ще ги постигнем. Не виждам проблеми. Просто трябва да видим къде да има децентрализация. Що се отнася до нас? Така както чувам колегите е, решението ще бъде взето от пазара. 95% според мен там, където ще има децентрализация, седалището, мястото е не от значение. Инвеститорите понякога имат предпочитание, защото получават определени премии. Но това не ни притеснява. За нас е важно да имаме възобновяема енергия, която да произвеждаме на прилични цени. Сега гъвкавостта за, за, закупуване на разпределителни и преносни системи. Когато имаме недостъг Ако хората се притесняват от гъвкавостта на пазара, трябва да разберем откъде идват тези притеснения. Това значи, че притес... пазарът не функционира добре. Имаше и въпрос за интелигентните системи за интелигентните броячи. Мисля наистина, че ще разполагаме с такива. Сега за намаляването на за намаляването на волтажа в пикови часове. Е, това е една опция, ако атомните електроцентрали е, за момент откажат да действат, но това беше технически въпрос, не политически. И се имаше предвид, че може да има временно прекъсване на, на електроснабдяването. Предприехме мерки, за такива ситуации предприехме такива мерки, за да реагираме в определени спешни ситуации, например да изключим светофари. Сега, за при прилагането на кодексите има определени оператори или да, така наречените нови европейски пазарни оператори, това са хора, т.е. извинявайте, организации, които имат определена функция при прилагането на кодексите в рамките на трансграничното прилагане на кодексите. Например, платформи като Крисма за газ. Те по дефиниция са европейски. и не спадат нито под германска, белгийска или е, някаква друга юрисдикция. Това, ето тук Асер може да има задачата, т.е. Агенцията за сътрудничеството между регулаторите, може да се опита да регулира тези нови играчи на пазара. Важно е регулаторите да бъдат осведомявани, да, да се допитва човек до тях, когато става дума за тези платформи. Защото ако има разходи от тези платформи, приходите от тях е, отиват в националните бюджети. И тогава националните регу... регулатори трябва да отговарят пред съда за своите решения. И това опира до въпроса за управлението. Не може нещата да се случват без участието, по-силното участие на борда на регулаторите. Председателят, благодаря. Измененията за, за доклада крайният срок е 21 март, 6 часа вечерта. Следващото ни заседание ще бъде на 7 април. Ще имаме 7 часа, които ще прекараме заедно, а сега моля аплодисменти за ораторите for, for great answers and... Благодаря за чудесната дискусия и отговори. Благодаря и на вас, колеги, на асистентите и съветниците. Two days of ITRE committee meeting. Very long. Thank you.